демокрация на 23 юни 2010 година и от тук нататък той ще, бъд, ще се причислява към групата на независимите. Господин Луис Бонтес е заместен от господин Лукаш Хартонг и Джанин Хенис Плашърт от господин Ян Мулдер е, от от 22 юни 2010 година и бих искал да пожелая добре дошли на двамата колеги, които се присъединяват към нашите групи. Благодаря ви. По силата на член 3, параграф 2 на регламента, техните правомощия господ... Е, техните правомощия ще, ще бъдат е, проверени. Междувременно те, и, те е, могат да присъстват на нашите заседания. Трябва да се провери дали няма някакви проблеми за тяхното